свобода на упростяването в момента е свързана най-вече с по-лесния достъп до финансиране и по-добри условия за малките и средни предприятия. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви, господин министр. И сега приключваме с този дебат и преминаваме, макар и с голямо закъснение, към следващата точка от дневния ред. укрепване на ОСЕ и ролята на Европейския съюз. Първият оратор от името на върховния представител и заместник председател на комисията, господин Частък. Господин председател, дами и господа, уважаеми депутати, за мен е удоволствие да говоря днес пред вас от името на върховния представител госпожа Аштан. Както знаете, след три седмици държавните правителствени глави от ОССЕ ще се срещнат в Астана. Заключителният акт от Халзинки беше подписан а, отдавна. Страната домакин на Казахстан подчертава колко важен е, на, е тази организация. Понякога ОССЕ има трудности с справянето с замразени конфликти и наследството след студената война, което се отразява на тях, неговата репутация. Президента Медведев призова Европа да разгледа, преразгледа архитектурата си за сигурност и това да стане в рамките на диалог, в рамките на ОССЕ. Разбира се, има и други формати по въпросите на сигурността. Благодарение на ОССЕ сигурността в Европа се подобри и този процес беше подкрепен от Европейския съюз. Конференцията за преразглеждане ще се проведе в Астана. Окончателният документ ще бъде представен на държавните и правителствени глави. Той ще бъде разделен на три части определене на стандартите, ангажиментите на ОССЕ, на второ място предизвикателствата пред нас и приоритетите и основната част за Европейския съюз е плана за действие. Чрез е, неговата яснота този документ е, трябва да стигне до гражданите. Амбицията на Европейския съюз, която се сподели от другите участници да се постави на нова основа ОССЕ като общност за сигурността, която обхваща трансатлантическата общност без разделителни линии, където хората живеят свободно и в мир, където различията се разрешават по мирен начин, където стандартните принципи, които са в основата на ОССЕ, се спазват. Това е целта, която си поставя срещата на върха трябва да има мандат за изготвяне на пътна карта под формата на план за действие. ОССЕ е партньорство организация с три измерения, които трябва да се балансират в плана за действие, както се предлага в проекта за резолюция. Европейския съюз ще направи така, че плана за действие да отразява приоритетите на Европейския съюз, така както са определени от външните министри през юни на настоящата година. Има военно измерение. Викенският документ доведе до дискусии за модернизацията, има положителни сигнали, някои от постиженията ще бъдат потвърдени на срещата на върха. Когато говорим за конвенционалните сили в Европа, трябва да останат сегашните ангажименти жизнеспособни. Процесът следва да продължи. Това, което прави ОССЕ в трите си измерения, трябва да бъде укрепено, за да действа като система за ранно предупреждение, за предотвратяване на конфликти, за разрешаване на кризи и за възстановяване. Конкретните предложения на ОССЕ, тези нашите партньори са на масата да се създаде една общност на сигурността за справяне с всички конфликти в Приднестровието, на Горни Карабах, Грузия, които могат да избухнат във всеки един момент, както видяхме от събитията през 2009. Липсата на напредък подкопава доверието и среща на върха трябва да покаже обща воля за решаването на тези конфликти, за укрепване на нашите усилия в тази посока, трябва да демонстрира готовността за договаряне на план за действие, който се фокусира върху бъдещето за справяне с международни заплахи на съответните международни форуми. Знаем кои са тези заплахи. Европейският съюз желая енергийна сигурност, която да, да се разрешава чрез призмата на разрешаването на конфликти. Екологичното а, измерение следва да бъде огледано отново, трябва да се изпълнят агажиментите за добро управление, трябва да се справим с заплахите пред енергийната сигурност и заплахите за промените в климата свобода, върховенство на закона. Всичко това са ценности, които са в основата на нашето общество в бъдеще. Ние трябва да укрепим допълнително тези ценности и да ги реализираме на практика. подобряването на начина по който те се превръщат в практика и подобряването на институция като ОССЕ и Наблягането на човешкото измерение ще ни помогне да живеем заедно като граждани и държави. Съюзът вярва в по-голяма свобода на медиите, в свободни демократични избори в целият регион на ОССЕ. Ролята на институцията и измерението, свързано с човешките права, следва да бъдат укрепени. Това е в голяма степен част от ангажимента поет от върховния представител, председателят. Сега давам думата на представителите на отделните политически групи. Първо от името на НП давам думата на господин Арджей Гжип, който разполага с две минути. Благодаря, господин председател. Имаме информация от върховния представител и нейните сътрудници, а от друга страна имаме и проект за резолюция, който беше подготвен от господин Ролчек. Процесът от Корфо даде нови импулси И това беше потвърдено от представителя на върховната представителка. ОСС може да бъде наистина полезна институция, може да решава регионални конфликти, може да помага при демократизацията, като същевременно трябва да се гарантира баланса между трите основни стълба. Става дума за военната област, човешките ресурси и економиката. Сигурността като твърда сила или hard power, както се нарича, е точно толкова важна, колкото и економическото, екологичното и е, социалното развитие и тяхната сигурност. ОССЕ трябва да запази тези приоритети. Искам да подчертая и ролята на ОССЕ при наблюдението на изборите – Бюрото за демократичните институции и правата на човека изигра тук много голяма роля. ОССЕ ще играе по-голяма роля тогава, когато ние укрепим тази организация, е, както и е, някои други институции. ОССЕ може да играе ролята на посредник и тази организация би ни приближила до държави, които наистина участват активно в ОССЕ. Казахстан допринесе за преодоляване на кризата в Киргистан и ние съзнаваме много добре, че в тази страна има дефицити по отношение на правата на човека, това са сигнали, които получаваме от организации, наблюдаващи правата на човека и тяхното спазване. Срещата на върха в Алмата може да ускори работата по картата за сигурност и сътрудничество и да доведе до приключване успешно на тази работа. Това е нашия план и това е, е нашето желание. Присъединявам се към представения проект за резолюция. Благодаря. Заместник председателят Либер Болчек е, получава думата за 3 минути. Благодаря ви. Дами и господа, отбелязваме тази година 35 годишният от заключителния акт от Хелсинки. Хелсинския процес се допринесе до историческа промяна в Европа. Европа беше тогава разделена след Втора световна война и от студента война. Сега ние всички живеем в мир и сътрудничество. Всички граждани могат изцяло да упражняват своите права и свободи. Обаче не всички цели на Хелсинския процес са постигнати. В редица региони все още има етнически конфликти между съседи. Много страни има се сблъскват с проблеми и не могат да тръгнат по пътя на демокрацията. ОССЕ се сблъсква с нови предизвикателства, такива като предизвикателства пред сигурността, тероризма, трафика на хора, трафика на наркотици, тероризма, е, енергетиката, сигурността в интернет. 35 години след Хелсинки и 11 години след срещата на върха в Истанбул, ОССЕ има нужда от възраждане. Има нужда от реформа. Процесът от Корфо посочва насоката, в която трябва да се върви. И предстоящата среща на върха в Астана ще бъде една стъпка напред. Утре ще гласуваме за резолюция. Европейският парламент формулира редица препоръки в нея за срещата на върха. Например, ние предлагаме на срещата на върха да бъде обсъден и прият план за действие за предотвратяване на конфликти, управление на конфликти и следвоенно възстановяване, както и план за действия, който ще даде насоката към подписване на хартата за сигурността в рамките на ОССЕ. ОССЕ, както знаем, е една уникална и неделима част от евроатлантическата и евроазиатската структура за сигурност. Тя обединява държави и членки от Ванкувър до Владивосток. Уникалността на ОССЕ се състои също така в обвързването на економическите, военни, политически, екологични и социални аспекти на сътрудничеството между държавите членки. Европейският парламент, чието правомощия са увеличени благодарение на, на Лисабонския договор, трябва да засили сътрудничеството между Европейския съюз и ОССЕ, защото само така ще постигнем общите ни цели. Председателят, благодаря ви. И сега от името на социалистите и демократите е, ние чухме, извинете, представител на социалистите демократите. Сега представителят на АЛДЕ за две минути госпожа Ятен Маки. Благодаря, господин председател. Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, сега наричана ОССЕ, винаги е била уважавана организация, от която се нуждаем сега повече от всякога. ОССЕ често днес е организация, която получава достъп до кризисни райони, там където други организации не получават такъв достъп. Затова ние се нуждаем от ОССЕ, нуждаем се от нея в Централна Азия – Нуждаем се от нейната подкрепа за полицейски операции, нуждаем се от нея за спиране на трафика на наркотици, за гарантиране сигурността на границите. ОССЕ е също и хуманитарна организация, уникална по своя характер. И в част от нейната хуманитарна дейност включват нови начини за борба с трафика на хора, както укрепване на слаби държави. Европейския съюз все повече се фокусира върху полицейските операции, включително използването на паравоенни формирования. Европейския съюз също е активен в сферата на сътрудничество за развитие. ОССЕ се превърна в важна връзка между околната среда и сигурността. Европейският съюз трябва да се извлече полука от е, това. В своите действия Европейският съюз трябва да използва ОССЕ като пример. ОССЕ обикновено е на място преди Европейския съюз. Има повече опит, е, има опитни експерти. Силата на ОССЕ зависи от волята на държавите членки. Европейският съюз е там, оказва сътрудничество и ние се радваме, приветстваме това, което прави ОССЕ. Господин Бютикофер от името на групата на Зелените за две минути. Господин председател, господин министър Шастел каза в началото, че ОССЕ търси нова динамика. Този парламент иска да допринесе за това, тази динамика наистина да се състои. Проектът за резолюция, който е представен тук, и беше разработен под ръководството на заместник-председателя, формулира един много прогресивен подход по отношение на ролята на ОССЕ и този подход се споделя от е, парламента до голяма степен в е, почти е, всичките му части. Освен това, положителна роля – изигра и заместник-председателя, обаче сега ни е необходима по-ясна дефиниция на целите на процеса от Корфо и това е важно сега за срещата, за която стада дума. Всички три измерения на ОССЕ трябва да бъдат открепени, в частност Бюрото за демокрация и права на човека. Но ние искаме да направим и нови стъпки напред и смятам, че това е ценното в този проект за резолюция. Например, имам предвид въпроса дали няма да бъде възможно в бъдеще Европейският съюз в рамките на своята обща политика за сигурност и отбрана да изпраща да поема мисии на ОССЕ за един мандат. Например, в случая с Киргизия това би било много положително, ако имахме такава опция и заедно с руски партньори можехме да направим това там на място. Освен това, господин президентът, председателят Рочек вече посочи, че е направено предложение за е, разработка на харта за обща сигурност в рамките на ОССЕ на фона на процеса от Корфо. Аз мисля, че това е важен отговор на инициативите от руска страна, която се стреми към нова дискусия за сигурността в евроатлантическото пространство. Аз съм убеден, че ОССЕ ще остане незаменима за цялата евроатлантическа архитектура на сигурност и мисля, че а, тази организация ще продължи да бъде в помощ. Благодаря. Господин Танок, ОСЕ играе важна и нарастваща роля при укрепването на мира и стабилността на нашия континент. Самият факт, че Америка, Русия и много централно-азиатски страни са държави и членки, дава наистина огромна широта на тази организация, която наистина се простира от Ванкувър до Владивосток. Това е един изключително актуален форум за обсъждане на демокрацията и наблюдение на изборите, също за утвърждаването на върховенството на закона в Европа. Мисиите на ОССЕ в Грузия и Молдова допринесоха за стабилизиране на общества, травматизирани от скорошни конфликти и включително и замразени конфликти. Казахското председателство позволи да се фокусира вниманието върху Централна Азия, особено светлината на сигурността и борбата срещу тероризма. Разбира се, има много възможности за подобряване на отношенията между Европейския съюз и ОССЕ. Аз се надявам, че върховният представител по този начин при това сътрудничество обаче ще избегне дублирането на дейности и по този начин пиленето е на парите на европейския Коплатец. Също така мисля, че трябва към сътрудничество между Европейския съюз и ОССЕ трябва да бъде включена и НАТО. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми колеги, бих искал да ви напомня да спазвате вашето време, защото имаме превод, който е осигурен само до полунощ. За една минута представител на ГОЕ. Господин председател, моята политическа група приветства факта, че Европейският съюз отново се занимава с темата ОССЕ и също така поздравяваме и това, че Европейският съюз се придържа към целите от Хелзинки и механизмите, които бяха приети там. Вашият доклад, господин заместник председател, посочва, че Европейският съюз и САЩ не са конкуренти, а партньори, които се стремят към решаване на многостранните проблеми в Европа в рамките на своите правомощия. По отношение на срещата в Астана, за мен са важни два аспекта, които искам да подчертая. В Европа отново ни е необходимо едно общо европейско разискване, една дискусия за бъдещето на политиката на сигурност и също така е, една дискусия е, за е, политическите дисбаланси. В Корфу ставаше дума за един структуриран дебат и този дебат трябва да бъде организиран така от държавите членки, така така че да се стигне накрая до изпълнение на целите на разоръжаване. Както казах, на нас ни е необходимо да обсъдим на нива ОССЕ и проблемите свързани с промените на климата и структурираното сътрудничество. Благодаря. Госпожа Неделчева има думата. Господин председател, господин Шесте, уважаеми колеги, искам да подчертая централната роля на мисиите за наблюдение на изборите, когато се говори за укрепване на отношенията ни с ОССЕ и в по-глобален мащаб, а именно укрепване на външните ни дейности. Човешките права са част от основните ценности на Европейския съюз. ОСС, Европейският съюз, когато разполагат мисии за наблюдение, следва да си сътрудничат. Затова считам, че създаването на Европейската служба за външна дейност изисква създаването на процедури за сътрудничество между а, Бюрото за демократични институции и човешки права и мисиите за наблюдение на Европейския съюз да няма препокриване, така ще имаме по-силно външно присъствие. Това сътрудничество трябва да продължи и след мисиите за наблюдение на изборите. Трябва да има последващи действия. Искам да подчертая важността на Европейския парламент. Това са представители, пряко избрани от европейските граждани и те трябва да могат да извършват мисии за наблюдение на изборите извън пределите на Европейския съюз. Европейската харта за сигурност подчертава важността за екологичното и економично измерение. Стабилността често зависи от това. За това ние трябва да насърчаваме повече експертизата на ОССЕ, на Европейския парламент, да използваме екологични и економически данни за да се гарантира успеха на съвместните ни мисии. Трябва да засилим мисиите за наблюдение на изборите, да подобрим сътрудничеството между ОССЕ и Европейския съюз, да изпращаме европейски парламентаристи на място, така ще засилим външната ни политика и по този начин ще отговорим в по-голяма степен на целите поставени в Лисабонския договор. Благодаря. Следващият оратор е господин Табаджи. Благодаря ви. Господин председател, бих искал да ви поздравя за инициативата, защото ние всички знаем, че в Европа най-важната организация, разбира се, е Европейския съюз, но в редица сфери това са Съветът на Европа и ОССЕ, кои, които имат огромен опит в решаването на междуетническите конфликти и гарантирането на сигурността. Каква е ползата, какъв е приноса на ОССЕ? Вече споменах решаването на междуетническите конфликти. Самият факт, че ОССЕ има върховен комисар по мълцинствата, който редовно участва като посредник при разрешаване на конфликти, при положение, че Европейският съюз няма система за решаване на проблемите между мълцинствата и че дори думата мълцинство само веднъж се появява в Лисабонския договор и че има в Европа замразени конфликти. Европейския съюз трябва да използва опитът на ОССЕ когато става дума за ромите, ОССЕ също така беше лидер в инициирането на редица програми. Бих искал да привлека вашето внимание към тези програми. Когато ви изготвяте вашата стратегия за ромите, моля, опирайте се на опита на ОССЕ. Моля също така отбележете и Копенхагенската декларация от 1990 година за автономията на малцинствата и накрая за свободата на медиите. Когато слушате представителите на ОССЕ, които се занимават с свободата на медиите, ще видите, че те са много по-откровени, когато има нарушения в държавите членки. За това изцяло подкрепям засиленото сътрудничество между Европейския съюз и ОССЕ, защото това ще е от полза и за Европейския съюз. Госпожа Хаутала. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя това, което каза колегата Бути Кофер за гарантиране на баланс между трите измерения на ОССЕ. Искам да спомена, че трябва най-вече да защитим човешкото измерение. Радвам се от това, че доклада отчита и факта, че председателствата страна Казахстан трябва да настоява за спазване на основните права и човешките права преди, това, преди срещата на върха в Астана, защото знаем, че ситуацията съвсем не е удовлетворителна. Има много сериозни нарушения на правата на човека, има ужасни условия в затворите и прочие. Радвам се също, че във вашия доклад са включени бележки за това, че Европейският парламент трябва да има по-силно участие в човешкото измерение. Това е забележително постижение. Гражданското общество трябва да може изцяло да участва. Ние трябва да подкрепим събитието, което ще се организира от гражданското общество паралелно на срещата на върха в Астана. Благодаря. Следващият оратор е господин Мигалски за една минута. Благодаря, господин председател. Знам и ценя, че имате добри познания по полски език. Ние трябва обаче да укрепим сътрудничеството с ОССЕ в Приднестровието, в Грузия, при изпълнението на този план от 6 точки на президента Саркози. Всичко това ние трябва да го включим в кръга от въпроси, споменати от госпожа Хаутала, не трябва да се забравят и правата на човека. И също така, че Европейският съюз е самостоятелен организъм и нашата взаимна работа с ОССЕ не би трябвало да бъде такава, че да ни обвързва към нейните решения. В ОССЕ има членове, които не са част от Европейския съюз. Ако ние приемем тяхната работа до 100%, това би било контрапродуктивно за нас като Европейски съюз. Това би означавало силно сътрудничество, обаче на два различни организма. Благодаря. Господин Чабасогов, за две минути следващия оратор, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. От самото си създаване ОССЕ разглеждаше като своя първа цел – ранното предупреждаване за предстоящи конфликти и разрешаването в случай, че те избухнат. Създаването на институцията Върховен комисар по, на, по младсинствата цели да се предотвратят напреженията между младсинствата, т.е. да се извършва дипломация на ранното предупреждение – Институциите на ОССЕ могат да играят важна роля при разрешаването на проблеми между малцинствата, включително в Европейския съюз. Такъв беше случаят с нарушаването на правата на някои малцинства в Словакия. За съжаление, тогава обаче не бяха успешни опитите на Върховния комисар, независимо от това, че този закон беше дискриминационен спрямо младсинства. Това беше констатацията на Венецианската комисия. Може би можеше да се намери решение, ако службата на Върховния комисия би се опитал да намери основната причина за проблемите, така както той успешно правеше в миналото. Започваме с спонтанните изказвания. Господин Хигинс, заповядайте. You, Благодаря. ОССЕ не се казва е, че работи за насърчаване на свободата на медиите и правата на човека. Господин Шастел, мога ли да ви ам, помоля да дадете на Казахстан на председателството на ОССЕ през тази година и председателството на срещата на върха през декември. Знаете ли, че политическите права е, и правата на човека са в окаяно състояние в тази страна. По време на делегацията ни, е, която посети Казахстан, видях какво е бруталното отношение към затворниците. Въпреки а, това, президента Барозо приема с почести президента Назарбаев. Срещата на върха на ОССЕ в Казахстан трябва да бъде отменена, ако имаме сериозни намерения да отстояваме правата на човека. Благодаря. Благодаря, господин Шастел, от името на Беронеса Аштан. Бяха поставени два въпроса. Благодаря, господин председател. Първо, искам да ви благодаря най-сърдечно, дами и господа, за високото качество на този дебат. Естествено, аз ще предам на госпожа Аштан вашите предложения, най-вече във връзката с средствата и с Европейската служба за външни отношения и сътрудничеството. Аз няма да повтарям отново това, което казах в началото на дискусията, защото тогава се спрях на някои общи теми. Най-вече искам да кажа нещо във връзка с правата на човека в Казахстан. Съвсем основателно този въпрос беше за засегнат от няколко депутати, защото той е много важен за Европейския съюз. При всяка наша среща с правителствените ръководители на Казахстан ние повтаряме тази точка. Повтаряме, че е необходимо да се постигне напредък при политическите и социалните права, а също и по отношение на демократизацията на страната. Очевидно е, че и при посещението на президента Назарбаев тук е, трябва да се работи в тази насока. Накрая искам да посоча, че срещата в Астана под е, ръководството на казахстанското правителство ще ни даде възможност да създадем обща зона на сигурност от Ванкувър до Владивосток да приключим изграждането на тази зона, както вие вече споменахте, господин заместник председател Ручек. Радваме се, че Европейският парламент отчита приоритетите на Европейския съюз и ги подкрепя. Необходима ни е тази ясна подкрепа от ваша страна, за да можем да съдействаме за зачитане на човешкото достоинство, за свободни избори, и борба с опасностите в света, като се подсигури едно хармонично и екологично развитие. Надяваме се, че в Астана наистина ще бъдат постигнати успехи, а за да стане това възможно, Европейският съюз трябва да отговори на предизвикателствата. Благодаря. Колеги, с това дебатът приключва. Гласуването по резолюцията ще се състои утре. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. До